Скъпи колеги, много ви моля, заемете местата си. Много ви моля, заемете местата си. Скъпи колеги, протокола от вчерашното заседание ви бе раздаден. Имате ли някакви възражения? Съответно, считаме, че протоколът е прият. Okay, we begin the votes. Започваме с гласуването. Е, тези, този, който не е седнал, няма право да гласува. Госпожа Дикайзер, моля ви, не кажете какво имате да кажете. Господин председател, не искам да се връщам към едно неприятно събитие, което стана вчера. Господин Ван Варомпъй беше оклеветен. Той може сам да се защити, разбира се, председателя на съвета може сам да се защити, но аз не мога да приема в този, парва... в този парламент да се казва, че моята държава не е държава. Тя е държава, основателка на Европейския съюз, която ще председателства в скоро време Европейския съюз и не мога да си представя в, тази, в този форум да се държи подобен език. Искам извинения, господин председател. Πρόεδρε. Ημερήσια διάταξη. Сега започваме с гласуването на доклада Валеан относно проектите за инвестиции за енергийни инфраструктури. Господин Батън има думата. Благодаря ви. Процедурен въпрос. Е, искам да говоря по въпроса, по който а, е, говори госпожата и да кажа нещо за нашия а, е, колега Найджел Фареч когато говорим за Лисабонския договор, никой не ще да ни слуша. Така че не, не, не научете се да, да слушате и други мнения в, тази, в този форум. Господин Бътън, Преди това беше изявление. Ако имате да отговорите на това изявление, направете го. А, това въобще не беше процедурен въпрос. Така че преминаваме към гласуването. Сега гласуваме.